Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2010. Тропология 10. Е доклад е доклада относно напредъка, съществен от Турция през 2010 година. Десето изменение за, против, въздържали се, прието. Искате проверка ли? Добре, гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Изменението е прието. 11-то изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 12-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. А, искате думата ли, госпожо Ройден? Да, господин председател. Искам да кажа, че сме постигнали споразумение с докладчиците в Сянка по моето устно изменение за параграф 18. Това значи, че 36-то изменение и 18 ти параграф ще бъдат приети от госпожа Флотер. Затова съветвам моята група да гласува за 29-то изменение по този параграф. Благодаря. 29-то изменение за, против. Отхвърля се, така ли? Ще проверим. Начало на гласуването. По 12-то изменение проверяваме. Има възражения и за искания да го проверим. Затова проверяваме 12-то изменение. Край на гласуването по 12-то изменение. Отхвърля се. А сега по 29-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Първо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 26-то е оттеглено, така че стигаме сега до устното изменение по 18 параграф. Към 18 параграф предлагаме устно изменение, ще го прочета. Е загрижено от липсата на напредък а, в тези разследвания и а, задържането на журналисти, такъв като Недим а, и Ах Сенер и Ахмед а, Стик, а, водат а, а, за дълго време, вредят на образа и така нататък. Така, сега гласуваме за 18 със слушното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 23-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. 37-мо изменение. За, против, въздържали се. 37-мо се отхвърля. 27-мо. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 13-то. За, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре, проверяваме по 13-то електронно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването. Прието. 28 изменение за, против, въздържали се. Проверка. Гласуваме по 28 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 24-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Трето. За. Против. Въздържали се. Приема се. 14-то за. Против. Искате, искате да проверим за трето ли? Начало на електронното гласуване по трето изменение. Край на гласуването. Както казах, е, приема се. 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 300 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 за, против, въздържали се, отхвърля се. 40 параграф на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се, приема се. 32 изменение, гласуваме го електронно. Начало на гласуването по 32. Край на гласуването. Отхвърля се. 33-то. Гласуваме го електронно. Начало на гласуването по 33-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 38 о изменение. Пак гласуваме електронно. Начало. Край. Отхвърля се. 34-то. Електронно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 35-то изменение, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Пето изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Днес имам добър ден а, и затова ще съгласен съм да проверим по пето изменение. Гласуваме електронно. Отхвърля се. 16-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 36-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 17-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то за, против, въздържали се. Ще проверим. Проверяваме 18-то. Начало. Край на гласуването и 18 е отхвърлено. 19 за, против, въздържали се. Приема се. 25-то. Двайсто, извинява се председателя, за. 19-то, е, какво казах всъщност? Прието. По 19, по 19 проверяваме. Гласуваме за 19-то. Край на гласуването. А, изглежда има някакъв проблем с апаратчетата за гласуване. Може ли техникът да провери апаратите за гласуване? на, от 19-то 19 е отхвърлено, 25-то. 25-то. За. Против. Въздържали се. Проверяваме и по 25-то. Начало на гласуването. Края на гласуването. 25-то е прието. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Прието. Двайсто. Гласуваме електронно по 20. Край на гласуването и резултатът отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 за, против, въздържали се. Проверяваме по 6. Начало на гласуването за 6 изменение. Край. И резултатът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 А, трябва един път я да спечеля. А, нека проверим девет, девет, девето изменение. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване. За. Против. Въздържали се. Приема се поздравление за докладчика. Следващия доклад. Това е процес на европейска интеграция на Черна гора. Първо. Въздържали се, приема се. Проверяваме. Край на електронното гласуване. Приема се. Нека не прекаляваме. Алинея 31, две части, па, част първа за, против, въздържали се, приема се. Част втора, за, против, въздържали се, отхвърля се. Последно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо за доклада на госпожа Ярока. Отворено е гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Алинея 3. Електронно гласуване. Отворено е гласуването. Край на гласуването. Приема се. 36. Тук основно отново гласуваме електронно. Нека гласуваме сега. Край на гласуването. Приема се. 40 линея. Електронно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Че, 41 линея. Отново електронно гласуваме сега. Край на гласуването. Алинея 50. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Алинея 58. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се. 59 електронно гласуване сега. Красуването. Приема се. 98. Електронно гласуване. Отворено сега. Край на гласуването. Приема се. е 100. Електронно гласуване отворено сега. Край на гласуването. Приема се. е 108. Електронно гласуване е отворено сега. Край на гласуването. Приема се. Окончателно гласуване електронно. Гласувайте сега. Край на гласуването. И поздравление за госпожа Ярока. Последно гласуване за днес, колеги. Доклада на господин Лангия за индустриалната политика в глобализа... Е, ерата на глобализация. За против, въздържали се, отхвърля се първото изменение. А, сега за, против, въздържали се, отхвърля се. 12. За, против, въздържали се, отхвърля се. 2. За, против, въздържали се. Тук ще проверим. Край на гласуването. Приема се. 3 и 4 заедно, за, против, въздържали се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Алинея 41 за, против, въздържали се, приема се. 51 а, разделно гласуване. Част първа за, против, въздържали се, приема се. Част втора за, против, въздържали се, приема се. 54. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 59 алинея. Извинете. Изменение 5 на а, линия 59 отхвърля се а, две разделно гласуване по следващото изменение. Приема се. Част втора за, против, въздържали се. Приема се. 76 алинея за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. Чрез електронно гласуване сега. Добре, извинявате, казва а, председателя. Допуснал съм грешка. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 89, две части. Част първа за, против, въздържали се, приема се. Част втора за, против, въздържали се, приема, приема се. 90 линея за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 108 линея, две части, първа част за, против, въздържали се и част втора за, против, въздържали се, приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се. Нека проверим за 7. Отворено е гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. точка от преамбила F. Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Част втора за, против, въздържали се, приема се. Последно окончателно гласуване за, против, въздържали се, приема се. Поздравление за господин Ланге. А сега